в приложението на тези протоколи. Ако няма възражение, номинациите ще въжат за валидни. Комисията по околна среда представя поправка към текст, законодателен текст. Тази поправка е прията, ако няма възражение в рамките на 24 часа или ако 40 колеги не се обявят против тези текстове. Тези текстове се публикуват в Сенсон Директ в протокола на, тази, на това заседание.